Okay, friends, uh, we... Приятели, не сме многобройни днес, но затова пък нека бъдем ефективни и да приключим с дневния ред, който сме си приели. Можем да приемем дневния ред с следните промени. Точка 7 и точка 8 Първото за искания по силата на фонда за присобяване към глобализацията и следващата точка се отлагат за следващото заседание. Имаме превод на всички езици, освен естонски. Нямаме всъщност изцяло естонски, хрватски и ирландски. И минаваме към точка трета от нашия дневен, дневен ред. Става дума за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно изискванията за достъпност на продукти и услуги. За да можем за да може нашата дискусия да бъде достъпна до за а, хората с увреждания. Ще имаме превод на езика на жестовете и а, субтитрирани а, и текст на екрана. Е, голяма част от разпоредбите са от компетентността на Инко и на нашата комисия съвместно, а голямата част от приложение едно ще бъде обсъдена в рамките на компетентността на трите комисии, като към двете, които споменах, ще добавиме и комисията по транспорта. Сега давам думата на господин Адам Коса, който ще ни обясни начинът по който тази директива и нейното предложение могат да способстват за по-доброто функциониране на вътрешният пазар при а, определянето на някои хармонизирани стандарти за достъпност до продукти и услуги. Господин Коса, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Прочетахте дългото заглавие на проекто директивата. Става дума за една предимно техническа директива. Нашата комисия бе изправена пред трудна задача. Ще се опитам да е, обясна кои са основните аспекти. Срещнахме се с експерти, проведахме консултации по въпросите и стигнахме до следните заключения. Става дума за проекто нормативен акт, от който започнахме работа преди 5 години. Колеги в парламента работят по въпрос от отдавна. Става дума за проблем, проистичащ от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, конвенция ратифицирана и от Европейският съюз. Включени са правните аспекти, които се съдържат в регламентите. Възможно е понякога да има а, противоречие или несъответствие между различните правила и нашата задача е да отстраним точно тези противоречия или несъответствия. Става дума за технически промени. Получихме 230 предложения за изменения. adni, és hangsúlyozom most is, hogy a saját módosítóimat is. Да е, се опитаме да подобриме е, текста. Аз лично съм готов да оттегля моите изменения, ако постигнеме съгласие с е, докладчиците в сянка за постигане на добри резултати. Второ. Предвид законодателната процедура, включително и тристранните срещи, а, ораторът пита има ли превод на всички езици и продължава. Предвид а, тристранните срещи, този а, документ ще влезе в сила след 2019 година. Не знаеме какви ще бъдат измененията междувременно, за това трябва да приемеме един гъвкав текст, който да може да се приспособи към измененията, които ще навлезат. Също така трябва да се постигне съответствие е, с е, пакета за аудиовизуални медии. Е, работим и по този въпрос, но нашата работа като че ли не е достатъчно координирана и се опитваме да намериме решение на проблемите и противоречията а, чрез заседания на, меж... на а, смесените работни групи, тъй като става дума за а, въпроси и проблеми, които са взаимозависими. Колкото до марката CE. Е, необходимо е да намериме някакво решение, което да не бъде в ущърпва на новаторските продукти, като същевременно осигурим необходимата достъпност на хората с увреждания, като подкрепяме и насърчаваме новаторството. Необход... Също така трябва да внимаваме някои членове на нашето общество да не останат маргинализирани или извън обхвата. Ако а, с, с, законодателството е прекалено строго и стриктно, това би могло да а, представлява ущърп за новаторска дейност. За това, може би, трябва да разглеждаме нещата по-отделно. От една страна иновациите, от друга страна достъпа на хората с увреждания, за да може всеки продукт и услуга да бъдат достъпни на хората с увреждания. За това ви приказвам да потърсиме общо решение. Аз е, предложих някои изменения по повод е, дефинициите на различните аспекти. От една, от една страна имаме отговорността на производителя при промишлените приложения и показ и отговорността на разпространителя, когато става дума за приложения, които се е, качват на а, сайтовете. Нашите предписания за произ... производителите трябва да съдържат различните области, като им оставим възможността да а, намерят подходящия начин да ги превърнат а, в продукти, които са достъпни, тъй като очакваме голям, големи технологични промени в близките години. Също така при прегледа на продуктите и услугите трябва да подсигуриме възможност новите продукти и услуги да да бъдат пропорционални от гледна точка на административното бреме, особено за производителите. Още веднъж повтарям, че в подготвителната работа трябва да участват всички заинтересовани страни и всеки продукт трябва да бъде достъпен на различните представители на обществото. Става дума за продуктите и услугите, които вече са на пазара, както и онези, които ще бъдат пуснати на пазара. Производителите трябва да предоставят точна техническа спецификация, за да, мог, за да може да имаме представа за достъпността на а, съответните продукти и услуги, като например в случая лекарствата и лицата и незрящите лица. Необходимо е тези лица да могат да имат достъп до информация по интернет, информация, която да е равностойна на информацията, която получават хората без увреждания, т.е. информацията да бъде достъпна на всички ползватели и потребители. Аз лично внесах доста изменения, други, които все още не съм внесъл, но по които бих искал да поговоря с докладчиците в сянка, за да намериме някакви съвместни решения. Някои въпроси все още не са намерили решение. Трябва да работиме съвместно, други комисии също са компетентни по тези въпроси, както каза председателя. Става дума за сложен законодателен процес и е, очаквам работа в сътрудничество в бъдеще. Thank you, Mr. Благодаря ви, господин Коша. Докачка всяка от е, групата на социалистите и демократите. Госпожа Блинка Вишут е, не е тук но ме помоли да прочета текста, държаш първоначалната и реакция от нейно име. Разбира се, тя се извинява за своето отсъствие. Вишут е благодари на докладчика, господина Адам Корса, за изчерпателното становище по проекто директивата. Но това становище беше предоставено на колегите едва миналата седмица и то съдържа над 200 проекто изменения. Ето защо госпожа Блинкевичуте не е в състояние да реагира с подробни да реагира изчерпателно на предложението на докладчика на този етап. Като цяло госпожа Вишуте смята, че предложението на Европейската комисия е добре дошло и отдавна го чакахме. Ме всички само след това да се превърне в един добър законодателен акт, който да промени живота на милиони хора с увреждания. Също така и на много възрастни хора и на други потребители в Европейския съюз, като им предостави достъп до стоки и услуги на равни нога с останалите потребители. Не бива да забравяме, че актът за достъпност ще облагодетелства не само хората с увреждания, но една много по всеобхватна група, след която влизат и възрастните хора. Както знаете, броя на възрастните хора ще се увеличи значително през едните няколко години. Още един общ коментар по приложното проблем на предложената пакет директива. Трябва да гарантираме в работата по изготвянето на проектодирективата, че приложното поле обхваща всички области, където има фрагментация на пазара или където има опасност от такава. Трябва да гарантираме че винаги има адекватна адаптация на съответната среда към нуждите на хората с увреждания за достъпност. В противен случай настоящото положение на Европейската комисия може да доведе до положение, в което част от услугите да бъдат достъпни, а друга част не. По този начин услугата като цяло става недостъпна. В заключение, госпожа Блинка Вишут е напълно е съгласна с становището на Европейския форум за хората с увреждания, а именно, че предоставянето на достъп не е пречка, както в някои случаи твърдят представителите на бизнес средата. Напротив, това е начин за преодоляване на пречките и на бариерите в обществото. И също така е важно предварително условие, за да може хората с връщане да имат достъп до други основни свои права, като достъпа до работа, достъп до образование, достъп до обществени услуги, свободно предвижване, развлечения и т.н. Ето защо достъпността има положителни последици за всички европейци, включително и за новаторските бизнеси и бизнес и предприятията, които работят в отрасла на социалната отговорност. Защо госпожа Блинка е очаква с нетърпение по съвместна работа под... с докладчика, докладчите в сянка по това ваше законодателно предложение? Това бяха коментарите на докладчика в сянка на групата на всички демократите, госпожа Блинка Вишуте. А сега давам думата на следващия докладчик в сянка, госпожа Хелга Стевенс. Имате думата. Hartelijk dank. Eh, mevrouw de voorzitter en collega's. Много ви благодаря, госпожо председател. Не, напред е, аз бих искал да благодаря на колегата Коша за огромната работа, свършена по предложението. Предложението за директива за изискванията за достъпност за продукти и услуги е не от най-важните законодателни актове, в които работим в момента. Целта е стоките и услугите да бъдат достъпни за всички. Независимо дали говорим за достъп до услуги или достъп до инфраструктура. И съм напълно съгласна с казаното от господин Коша. В законодателен ряд, който изготвяме, не бива да се ограничаваме само до хората с а, увреждания, а да обхванем всички засегнати категории. Казвам, че този контракт може действително да облагодетелства всички граждани на Европейския съюз, а не само хората, живеещи с увреждания. И трябва би трябвало също така да споменем изрично и възрастните хора, защото те стават все по-многобройни и тях, групата на възраст, категорията на възрастни хора ще има все по-голямо стопанско значение за бъдеще. Искам се върна на концепцията за универсален достъп до услуги. Също така държа на възможността за функционално, за реално сближаване на законодателството, което да даде всички възможности за новаторско развитие и новаторски предложения. това според мен е най-правилният подход, дори и да трябва да се използват а, нормите, които вече са неразположени в момента. Но членовете на Европейския парламент не могат да определят модалностите, на които ще се приложи директивата. Тази директива, вероятно, ще влезе в сила след няколко години. Разбира се, не можем да предвидим от сега как какви технически промени ще се появят до тогава. Ето също трябва да имаме възможност да осъвременяваме стандартите възможно най-бързо, защото в някои случаи те много често устаряват морално. И това е факт, който не бива да забравяме. Трябва да гарантираме, че дори хората с увреждане имат възможност да за достъп до последните технически постижения. Иновациите и достъпността могат да бъдат така за ръката, не се изключват взаимно. В заключение, очаквам с нетърпение по-нататъчното ни сътрудничество с докладчика по това досие. Надявам се съвместната ни работа да бъдат всички граждани, включително и гражданите с увреждания. И разбира се, ще продължа да съм във връзка с организацията на представляващи хора с увреждания, за да може постоянно да сме във връзка с тях. Благодаря ви. Следващия докладчик в сянка е госпожа Мариан Харкин. Тя също се извинява за отсъствието си днес. И ще изпрати коментарите си в писмен вид направо на докладчика господин Коша тъй като госпожа Харки не е успява да намери колега, който да я замести днес. И така стигаме до госпожа Кунева, следващият ни докладчик в Сянга. От името на Обединена телевизия имате думата. Ευχαριστώ πάρα πολύ. и και се надали. Много ви благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Бих искала най-напред да благодаря на господин Коши и да го поздравя за неговото изложение. Споделяме много общи идеи с него, както стана ясно и от работата на комисията по петиции. Всички заедно искаме да гарантираме, че хората с увреждания имат достъп до стоки и услуги и че не се увеличават трудности, които те се сблъскват. И тук говоря не само за хората с увреждания, но и за възрастните хора и с хората, изпитващи други трудности. тук стигаме до идеята за техническите спецификации, чрез които можем да гарантираме, че стоките и услугите наистина са достъпни. Това наистина е много важно. Важен е и целият документ за комисията по заетост. да гарантира защитането на основните права на хората с увреждания и също така дава възможност на хората да работят заедно. Надяваме се, че чрез нашия доклад и становищата към него ще можем да постигнем нещо значително, да гарантираме достъп до стоки услуги за хората с увреждани други трудности, според нас ще доведе до създаване на работни места, ще подпомогне производителите и творците. хората, които гарантират а, спазването на спецификациите за отделните продукти. Ще подпомогне и предприятията, които предоставят а, достъпа до съответните стоки и услуги. Ще внесем редица изменения от името на нашата политическа група и съм убедена, че докладчика ще ги приеме. Много ви благодаря, госпожо председател. Thank you. Uh, I don't think that there is благодаря ви. Не виждам представител на зелените. В такъв случай давам думата направо на госпожа Аджея от е, Европа на свободата и проекта демокрация. Имате думата. Grazie Presidente e per prima cosa volevo ringraziare... Благодаря ви, госпожо председател. Най-напред аз бих искала да благодаря на господин Коша тази размяна на мнения, която според мен наистина е много важна. По този начин имаме добра основа за по-достатъчните ни разисквания. Темата засяга общия интерес на гражданите, защо е искат нашите приоритети. Основната цел на новата директива би трябвало да бъде хармонизацията на националните законодателства с цел подпомагане на държавите членки в усилията им да изпълнят заложените цели. и също така за прилагането на практика на разпоредбите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, включително и тяхното право на достъп до стоки и услуги под различна форма. Става дума за автоматизирани услуги, банкови услуги, например, или пък услугите за пътниците в железопътния и въздушния транспорт. Или е, казвам с други думи, тази директива има много широк приложно поле. Но проекто становището към доклада на комисията ИМКО трябва да се разграничи ясно от работата на колегата Стивенс, който работеше по конвенцията за, на, за правата на хората с увреждания. Едно подобно установище, което от е, много технически характер изисква специфично внимание. Става дума за пак повтарям, за защитането на правата на хората с увреждания, но тази проектна директива засяга и други категории от граждани, включително и възрастните. А както знаете, има тенденция за застаряване на населението в Европа защо смятам, че трябва да се възползваме максимално тази възможност, не за да отправяме критики, а за да намерим заедно възможно най-добри решения. В член 3 алинея 10 се твърди, че държавите членки могат да взимат решения за това как да потвърдят мерките за изпълнение на целите, заложени в директивата. И е, казано с други думи, от една страна стоките и услугите трябва да бъдат достъпни, но от друга страна, приятите мерки не са с а, обвързващ характер и не могат да гарантират, че хората с увреждания имат достъп до съответните сгради, например в крайна сметка всичко зависи от осмотрението на националните власти. В моята страна, например, хората с увреждани се допускват с редица трудности при достъпа до сградите. Аз също така се питам какво е становището на господин Коша по тази разпоредба от директивата. Не смята ли той, че трябва тази конкретна разпоредба да има по-силно правно възващ характер, за да гарантираме, че рамката, в която се предоставят стоките и услугите, отговаря на изискванията за достъпност. В противен случай има опасност самите услуги да са достъпни, но те да се предоставят в а, сгради, които са недостъпни за хората с увреждания, което е напълно безсмислено. Вчера в Италия имахме референдум а, за предложените промени в Конституцията. и стана ясно, че принципите заложени в Конституцията, чиято цел е да защитават всички граждани, не предвиждат принципа за достъпност, включително и правото за упражняване на за правото да се участва в избори, да се упражнява гражданския дълг. Много често избирателните секции се намират в сгради, които не винаги са достъпни за хора с увреждания, включително и училищата, в които често се намират избирателните секции. Е, в становището към доклада на госпожа Стивенс вече подчертахме колко е важна тема и тук отново подчертаваме колко е важно всички сгради, сградите, които вече са построени, сградите, които в момента се строят, е да отговарят на всички изисквания за достъпност и това трябва да се заложи в законодателния акт, който в момента се обсъжда в комисията ИМКО. Освен това, комисията по заетост трябва да седи отблизо досието. Иначе благодаря на колегата Коша и на останалите докладчици си в сянка. Надявам се заедно да свършим добра работа. Thank you. Много ви благодаря. Думата има Жуел Мела. Но ще я замести господин Марта. Имате думата. Merci, Благодаря ви, госпожо председател. Е, напред бих искал да поздравя господин Коши и госпожа Стивенс за цялата работа, като вършат и за силната им ангажираност по въпросите на ход с увреждания. По предложението за директива на Европейската комисия има за цел да подобри функционирането на вътрешния пазар и да премахне пречките пред свободното движение и в крайна сметка да улесни приобщаване, приобщаването и достъпа до автоматизирани услуги за всички членове на обществото. Въпреки това, че разближаване на нормите и хармонизиране на цените ще се наложат ограничения върху финансовите възможности на предприятията, но и на държавите членки на местните власти. Поставя се и въпроса за обществените услуги. За нещастие оставаме с впечатлението, че въпросите, свързани с правата на хората с увреждания, се инструментализират за целите на вътрешния пазар. Хората с увреждания се връщат в претекста, за да се налага хармонизация в рамките на вътрешния пазар. И в това отношение физическият достъп до сгради, до стоки и до услуги се смесват по недопустим начин. Освен това, ратификацията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания от страна на самият Европейски съюз всъщност беше един троянски кон, чиято цел беше да наложи вътрешния пазар и заедно с това да наложи една федералистка визия за Европейския съюз. В заключение имам един конкретен коментар и се радвам, че госпожа Моран Шартие, която е квестор, е тук, за да ме чуе. От 3 август 2016 година съм засегнат от въпроса за достъпа до хора с увреждания. Тогава бях, на тази дата бях на жертва на нападение и закупих едното си око. И през коледната вакансия ще се оперирам, за да установя по естетическа гледна точка външния си вид но се възползвах от правата си като член на Европейския парламент да имам а, право на помощ като човек с увреждания за достъп до Страсбург и Брюксел, защото не съм в състояние да шофирам и не мога да се не мога да се придвижвам до летищата. И първото ми искане беше отхвърлено от колегиума на квесторите. Трябваше да подам втора молба пряко към бюрото на парламента. Така че, преди да говорим за всякакъв вращания в Европейския съюз, няма да се вземете с хората с увращания тук в Европейския парламент. Благодаря ви. Perhaps Madame Moran-Chartier can answer Жан Морен Шартие, която иска също да вземе думата по казаното от господин Марта. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да поздравя колегата Коша и госпожа Стивен за нейния принос. Аз наистина се интересувам много от този проблем и следа отблизо какво се прави за достъп за хората с увреждания в различните държави членки. Неодавна получих информация за конкретен случай и в качеството си на квестор и, и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 съвсем неодавна събрах колегите с, с увреждания от Европейския парламент, за да видим по какъв начин бихме могли да улесниме живота на всеки един от тях. И в продължение, и в, в, в хода на това изслушване обсъдихме различните начини за подобряване условията им на работа и живот. бяхме сезирани. Както за постоянните увреждания, така и за някои временни проблеми, с които се сблъскват колегите. Така че, ако правилно разбирам нашия колега и го а, приканвам да се обърне лично към мене. Доколкото разбирам, няко, неговото временно увреждане се е превърнало в хронично заболяване или постоянно увреждане. Не знам дали председателите на групи или комисии са били съзирани в случая, но в крайна сметка решенията се взима от колегиума на квесторите и приканвам колегата да се обърне към квесторите. Фонтулис, Господин Фонтулис, имате думата. Благодаря, господин, госпожо председател. Първо искам да поздравя господин Коша и госпожа Стивен за тяхната работа. Как можем да говорим за достъп на, на хора с увреждания до стоки и услуги, когато Европа не е обединена? Бих искал да споделя следното днес. 85 деца с специални нужди в Гърция, включая собствената ми дъщеря, която има синдрома на Даун, няма достъп до училище. Компанията, която отговаряше всъщност за транспорта, прекрати своята услу... своите услуги и децата вече не ходят на училище от няколко месеца. Родителите се опитват а, да направят това а, самите те, но е много трудно преди и след работа. Бяха направени опити да се тези деца е много важно да ходят на училище, за да могат след това да намерят работа, да бъдат интегрирани на пазара на труда. И затова искам да се обърна към гръцкото правителство за това, че трябва да направи нещо за семействата и за семействата, които нямат възможност да водят децата си на училище с личен и частен транспорт. Всеки път се правят, се съкрещава бюджета и това се отразява върху а, хората с увреждания. А сега ние всъщност а, а, умишлено съкрещаваме помощите за тези хора. Председателката. Благодаря ви. Господин Коша, желаете ли да коментирате изказванията, за да приключим тази точка от дневния ред? Köszönöm a lehetőséget, elnök asszony. Köszönöm szépen a kollégák. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на колегите за изваредно интересният дебат. Не случайно споменах, че става дума за едни сложни и същевременно много технически проблеми. Самият аз се, се нуждаях от много време, за да вникна в съдържанието на текста и за да разбера по какъв начин могат да се прилагат правилата. Бяха ми отправени няколко въпроса, ще отговоря на тях. Първо, първо получихме по-скоро становище, не въпрос, относно факта, че текстът не включва всички загрижености на гражданското общество относно достъп до сградния фонд и други. Не, не случайно в самото, в самото начало казах, че някои от проблемите не са намерили решение. Казах, че ще работя с докладчиците в сянка, за да можем да постигнем някакво съгласие. Става дума за въпроси, които не са свързани с личното мнение и становище на докладчика, които трябва да бъдат подкрепени от колеги. Не, става дума за проблеми, които са тясно свързани с нашето ежедневие и възможността да имаме по е, улеснен живот в следващите няколко години. Проблеми, които всички ни засягат. Колкото до достъпността в сградния фонд, изградите по принцип. Сега не, не, че искам да отхвърля отговорността, но този проблем е от компетентността на държавите членки. Нашата комисия настоява и е настоявала многократно сградите да бъдат достъпни за а, хора с увреждания, но същевременно не могат да се използват структурни фондове за е, привеждането в съответствие на тези сгради. Е, в момента мисля, че нещата върват в правилна посока. Въпросът е дали вече изградения фонд е, е винаги е, в съответствие. Колкото до а, е, устаряване на населението, да, тази директива тази директива ще касае все повече и повече хора, но да бъдеш възрастен не означава по принцип, че имаш някакво увреждане. Разбира се, има много възрастни хора, които имат някакви проблеми, функционални проблеми, проблеми с а, предвижването и така нататък. Така че, първо трябва да а, очертаеме функциите на съответните продукти и услуги и след това да а, вземем съответните решения. Но нека да не а, бъркаме болесно състояние с увреждане. Това са различни неща, които не бива да се а, а, бъркат. Според решение на Европейския съд от 2005 година, достъпът от гледна точка на заболеваемостта и на увреждането е нещо различно и трябва да бъде разглеждано по различен начин и подходът трябва да бъде различен. Колкото до Гърция, знаеме, че има проблеми с финансиране, че някои деца не, нямат достъп до училище вече, но за съжаление тази директива не включва тези проблеми. Тук става дума за продукти и услуги. А, колегите повдигат един много тежък и сложен проблем, който трябва да решим а, и ще, е, ще, го, ще го обсъждаме. И държа да подчертая, че държавите членки не могат е, да използват е, бюджетните ограничения, за да а, урязват а, финансирането на образованието. Всички деца трябва да имат достъп до образование. Колегата от Европа на нациите. всеки гражданин на Европейския съюз трябва да бъде третиран по един и същи начин, да има а, равноправно трети, третиране спрямо услугите и продуктите, независимо от гражданството на съответното лице, белгиец, унгарец или французин. Увреждането е увреждане независимо от националността и не става, не става дума за някакво е, е единен подход към пазара, става дума за единен подход към продуктите и услугите. Същевременно смятам, че няма кой знае какви различия между нас и няма а, противоречиви мнения. По-скоро въпрос на а, редактиране на а, текста. А, от друга страна не разполагаме с безкрайно много време. тъй като и комисията ИМКО разполага с твърде малко време и ние също ще обсъдим въпроса още в течение на седмицата с докладчиците в сянка и ще направя всичко възможно да работя по текста, за да можем да го гласуваме колкото се може по-бързо. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Коса. Комисията, желате ли нещо да добавите? Да, можете да се изкажете. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда колкото се може по-кратки. Благодаря на депутата Коша, който излезе с едно подробно становище, кое, което включва много интересна информация и по-специално всичко онова залегнало в предложение 20. Там има доста големи разлики с нашето предложение за това. Мисля, че ще трябва да обсъдиме начина по който виждаме достъпността. Нашето предложение е по-общо, по-общо обширно, докато госпожи, господин Колса набляга на някои аспекти, които са малко по-различни, но при всички случаи смятам, че ще намериме най-ефективният подход е, за удовлетворението на всички. Но наистина тук ста, виждам, че тук има много добър анализ на, на приложението и това ще бъде наистина една отправна точка за по-нататъчна дискусия. Сега има някои неща, които трябва да бъдат е, изяснени относно някои предложения за а, изменения и, по, и по-специално тези, които разграничават хората с увреждания от хората с ограничена мобилност. Ние с, се позоваваме на конвенцията на ООН, и м- макар и да, раз, да разбираме, че всички, всичко, което може да послужи на хората с увреждания е полезно и за хората с ограничена мобилност, но за за, но, за, но същевременно считаме, че трябва да се направи разлика между тези две категории. Второ, някои части на текста като че ли ограничават а, ня... обхвада на закона за достъпност и по-специално от, отговорността на производителите и изменение 39 което ще прочета на английски. изисквания, софтуер, карта и така нататък. Съответно, това означава, че някои продукти могат сами по себе си да не бъдат достъпни, когато те са съвместими с външни съоръжения, които ги правят достъпни. Но това може би просто ще е, ще намали обхвата или дори амбицията на е, предложението. И още нещо. Е, в изменение 26, 49 и 60 foreseeable use е се замества с Смятам, че тук има малко има проблем на тълкуване, защото ето примерно един GSM, целта на GSM е да чуваш и да говориш. Тоест той е недостъпен на хора, които и са а, глухи и а, не докато а, с foreseeable е възможно този телефон да бъде използван с уражение, което го превръща в достъпно. А, така че това е, това е, това е нашата цел да да дадем широк а, израз на новаторството и същевременно а, да разшириме полето на действие, докато измененията като че ли стесняват по някакъв начин обхвата но при всички случаи сме на разположение на господин Коша за продължаване на е, дискусията, която би била полезна както за нас, така и вероятно за... Благодаря ви. 11 януари е крайния срок за внасяне на изменения и разглеждането им ще бъде от 27 до 28 февруари. Ще се гласува тук в комисията на 22 и 23 март, а гласуване в съответната комисия в ИМКО, която е водещата комисия, също ще бъде в, през март месец. А сега преминаваме към точка четвърта от дневния ред, водеща инициатива на ЕС за производството на облекло. Давам думата на докладчика а, госпожа Джин Ламбърт. Благодаря, госпожо председател. В началото бих искала да кажа следното. Намираме се, не знам как да кажа. Всъщност, би трябвало да носим отговорност за това, е, как всъщност ще се развие именно този доклад, е, който, за който отговаря Комисията по е, развитие. разбирам, че те носят отговорност, те са водещи, така че ние трябва да ги подпомогнем. Сега, първо по предложението на комисията. Без значение какво се казва от това от параграф 4, може би аз погрешно тълкувам, но предложението не съществува в някаква конкретна форма, т.е. да се каже, ще направим това, ще го направим по какъв си начин. Има финансиране, това е финансирането и така нататък. Тоест, или това е някаква празна страница или е пропуснато, или това е някакъв проблем. Това са ключови елементи, които бихме желали да бъдат включени а, във всяка една водеща инициатива или проект за такава инициатива. Преди три години имахме, а, е, преживяхме трагедия плаза, в Дакар, в Бангладеш и от тогава всъщност и произхожда тези инициативи и парламента също излезе със собствена резолюция във връзка с тази трагедия в Рана Плаза. Имахме становището на господин Шустер Имахме доклад също така от страна на комисията по търговия и така нататък. И от тогава, от тази стратегия, ние, трагедия, виждаме, че Европейският съюз се ангажира да подпомага бангладешкото правителство за е, приемане на нови законодателни мерки, например по отношение на строежа на сгради, електроснабдяването, е, производството на облекло и така нататък, и така нататък, за да се гарантира устойчивост е, в страната. И това е, разбира се, една инициатива, която е в дългосрочен аспект, е, за да се подобрят условията на труд в Бангладеш, особено в сектора на облекло наскоро аз бях в Бангладеш, заедно с заместник-председателя на, на комисията и делегация от парламента, за да видим как, как се развиват нещата в този сектор и дали действително са направени подобрения по отношение на безопасността на сгради и други въпроси, които бяха повдигнати. Самата комисия и нейната водеща инициатива беше планирала една голяма конференция в, в Брюксел. Всички резултати, доклади са качени на, на страницата на комисията. Можете да се запознаете с тях. Е, експерти бяха ангажирани със свои изследвания по отношение на Бангладеш и е, като цяло сектора на облеклото той, в него са ангажирани най-вече жени. а също така и в други страни съседки и ние също разбира се работим с тях и виждаме някои подобрения и изменения. Идеята е с, в подоб, рамките на подобна инициатива а, да се а, а, набляга на сътрудничество, на обмен между ЕС и съответните държави, на подобрения между комуникация между потребителите и всъщност да бъдат стимулирани всички заинтересовани страни да полагат усилия, особено в развиващи се страни, да се подпомага самоуправлението, прозрачността на дружествата, както и доброто економическо управление. Що се отнася до становището на тази комисия, ние, разбира се, отдаваме по-голямо значение а, върху а, работещите, а не кът, по принцип на целия сектор. И аз, разбира се, се спирам някои от въпросите, а, които бяха обсъждани както с комисията, както и с заинтересованите страни като цяло, представители на а, сектора. Сега, Едно от важ... един от важните елементи това е прозрачност и качество в ригата на доставки. Това, което се очаква от целият този сектор на облекло, не бива да се а, нарушават а, правата на човека, когато говорим за производството в този сектор. И е, важно е да има достойно заплащане на работниците в този сектор и да не се наблюдава повече експлоатация. Безопасността на труда е много сериозен въпрос тук, както и заплащането на работниците, както и правата на синдикатите. И това е доста сериозен проблем и то в доста страни. И, например, също така и структурата на заплатите. Това обаче е въпрос, който не е толкова сериозно застъпен тук, но както казах, правата на синдикатите, социални споразумения, споразумения с социални партньори и как правата на жените, защото те са основната работна сила в този сектор – и не само жените, разбира се, да останат на ниско ниво, като е, в производството, но също така да е, могат да имат право на кариера в е, управленския състав, да участват също така. За нас това е по-скоро доброволна инициатива, която не разглежда адекватно всички тези проблеми. И ние трябва наистина да помислим по какъв начин вече съществуващи инициативи могат по-успешно да разглеждат тези въпроси, за да имаме наистина един цялостен подход, подход Европейския съюз като цяло тъй като комисията вече имаше доста е, инициативи, беше организирала, както казах, е, голяма конференция. Идеята е всъщност да се обединят национални и международни инициативи. И е много важно те също да излезат с предложения за стандар е, за унифициране на стандартите, за да могат тези стандарти да бъдат проследавани навсякъде и в производството, разбира се, и в частност сектора на на, на облекло, където наблюдаваме всъщност доста сериозна експлоатация. Това е контекста. Може би не е чак толкова точно, колкото биха желали повечето, но за нас е важно а, предложението да бъде доста по-конкретно и беше трудно наистина да а, приемем подобен текст, който не е толкова конкретен. Председателката, благодаря госпожо Ламбер. Сега давам думата на а, докладчиците в а, Сянка, господин Шулце от НП. Благодаря, госпожо председател, госпожо докладчик. Първо искам да благодаря на докладчицата за проекта, който ни беше разпратен. Мисля, че всички тук в парламента сме на едно мнение ние бихме е, е, желали наистина да всички да имаме наистина да, е, дрехи, облекла, които всъщност отговарят на минимални социални стандарти. Това е общата ни цел, мисля, че на всички нас. Реалността обаче изглежда малко по-различно. И цената, в крайна сметка, изиграва по-важната роля и повечето потребители в Европа съответно не са готови да плащат повече пари за справедливо облекло. И това е доста сериозно предизвикателство. Всички ние знаем, че този сектор и облеклото не, е, се произвежда всъщност извън Европейския съюз, голяма част. И какво можем да направим ние? ние можем ли всъщност да задължаваме по някакъв начин европейските производители? И тук възникна въпроса. Дали всъщност да натоварим с повече отговорности посредством закон частния сектор, първа възможност или втора възможност, която аз предпочитам, да се създаде един доброволен съюз а, в целия сектор, така, така че самия сектор да поеме отговорност съвместно, наистина ние да получаваме, да се предлагат на европейците а, справедливо произведено облекло. И смятам, че това може да се направи не само на европейско ниво, но на, на ниво ОСР, глобален аспект. Имам две критични въпроса а, в проекта по параграф 8. Докладчицата апелира към ЕС съвместно с а, заинтересованите страни, страни да се изгради един а, справедлив механизъм за ценообразуване. Не знам какво има предвид докладчицата. А, това може би, може би ще бъде доста критично от гледна точка на, а, на конкуренцията и борбата с, а, с конкуренцията, защото а, всъщност ценообразуването а, следва принципа търсене-предлагане. И за, за това, според мен, споразуменията трябва да са доброволни. Както аз споменах, един доброволен съюз в цялостния сектор, който доброволно да предложи подобни механизми. Така че това е критичният ми въпрос към параграф 8, а към параграф 10 към също така критична бележка. Малко тя предлага всъщност да има задължителни проверки така наречените вериги на, стой, на стойността да отговарят на критерия за прозрачност. Тези вериги са толкова големи, и аз мятам, че по-скоро частния сектор, предприятията биха, би трябвало да се ангажират. Ние не можем да ги ангажираме с закон. Това е позицията на НП по проекто становището. Благодаря. Благодаря, господин Шульце. Сергия Гутиерес от Социалисти и демократи имате думата. Той обаче отсъства, но той ми предостави текст, който ще прочита. Искам да благодаря Джейн Ламбърт за добрия текст, който съответства на принципите на а, а, нашата парламентарна група. И ние смятаме, че в текста по точка първа може да се включи следното. Инициативата на Европейския съюз за сектора облекло би следвало да включва дейности, които да ангажират също така и управленския състав в веригата на управление, както и публични власти и частния сектор, и разбира се да се включи цялостната система за охрана на труда, като се спазват националните разпоредби и националното законодателство, както и Международната конвенция на, на МОД. И разбира се, да се. Ако, ако се предлагат някакви механизми за ценообразуване, те да отговарят на стандартите на, на, на МОД, Международната организация на труда. В становището се, трябва да се подчертае и да с конвенцията на МОД и трябва да и отчетем конвенция 181 проверки на труда, защото те са ключов елемент за разкриване на злоупотреби. Както и конвенция 182 за а, ужасяващи форми на експлоатация на детски труд особено в памуковите полета в Индия. Това трябва да е ключов приоритет за нас, както и конвенцията на МОД за 183 е също много важна. Точка трета. Равенство на половете. Тази инициатива трябва да насърчава за премахване на дискриминацията съобразно пола. съобразно е, конвенциите на МОД 100 и 111. Госпожа Готиерес одобрява параграф 11, като предлага а, подсилване на, текста, на текста. Тези водещи инициативи би следвало да насърчават социалния диалог, както, както и тарифните преговори на национално и международно ниво, там където е възможно да бъдат включвани представители на работниците в а, проверка, процеса на надлежна проверка на всяко едно ниво и всички дейности на ЕС би следвало да насърчават е, отговорно етично поведение в частния сектор на предприемачите и спазване на правата на човека е, и да се, декларациите на, да се спазват декларациите и конвенциите на МОД, както и е, насоките на ОИСР за достоен труд в световната верига на доставки. И последно, дейности в рамките на водещата инициатива на ЕС да се увеличи осведоматостта на европейските граждани относно закупуването на облекла и техния происход. Госпожа Гутерес иска да благодари още веднъж на Джин за всички положени усилия и се надява, че този текст ще бъде, ще, с него ще се намери добър компромис. Яна Житанска е следващия докладчик сянка. Няма обаче представител на ЕКАРЕ, няма на АЛДЕ, няма и на ГУЕ, на либералите. Няма никой от Европа на свободата и пряката демокрация. Господин Мартен от Европа на нациите, имате думата. Мерси, мадам ле президент. Благодаря ви, госпожо председател. Госпожа Ламберт е, твърди, че е трудно да излезе с проектостановище. Действително не е лесно след а, е, една трагедия Европейския съюз най-накрая се събуди. И Европейския съюз а, е, забеляза, че има проблем проблем, който отраслът на производството на лекло се опитва да пренебрегне. А причините са ни много добре познати. Глобализацията и свърхлибералната руска политика на Европейския съюз. И същото на Европейския съюз, госпожо Ламбърт, си затваря очите пред очевидните възможни решения, а именно насърчаването на производството тук в Европа, където стандартите на труд са много по-високи. Освен това, инициативата чието първоначална чието начало беше един постфорум за обмена на практики, е не да се превърне в а, законодателна инициатива на Европейския съюз под е, егидата на Европейския парламент. Така че бих искала да помогна госпожа Лампер с няколко предложения за изменения. На първо място да поискаме, на да поискаме от Европейската комисия да поиска да предложи да предложение на Европейския парламент в възможно най-обозримо бъдеще. На второ място подчертаем, че следствие на глобализацията отраслът на производството на облекло беше изместен към страни с ниски доходи и ниски слаби трудови норми, което води до сериозно увеличаване на безработицата в Европейския съюз и преструктуриране на отрасъл в Европа. На трето място да се подчертае, че трябва да се предпочитат облеклата, произведени в същата държава членка на Европейския съюз, поне при обществените поръчки. Също така трябва да насърчаваме потребителите да правят своят избор въз основа на качеството на продукта, но и преди всичко да има, вземат предвид условията, по които е произведено облеклото, а не само да се вълнуват от цената и не на последно място трябва да се отхвърли всякакво европейско законодателство в тази област. Но не, не искам да спра и до тук. Смятам, че трябва да отправи много по-остри критики, защото за пореден път става дума за инициатива. Извинявам се за силните думи, но става дума за една лицемерна инициатива чиято цел е да успокои съвестта на европейците чрез текстове, предвиждащо е, закрила, но много добре знаем, че всъщност тези текстове няма да послужат за нищо правим препоръки, успокояваме ли си съвестта, Надяваме се да отидем в рая, въпреки че 1500 души загубиха живота си в Бангладеш. Знаем много добре, че и в Китай, и в Индия ще продължава масовото производство на облекло в а, ужасяващи условия на труд. И чрез нашата политика ние продължаваме да подкрепяме тези неприемливи практики. В заключение, едно просто, един прост извод. Обеждавате си се повече, че глобализацията всъщност е производство на стоки от роби, много-много далеч от Европа, стоки, които да се продават на безработните в Европа. Това е резултатът от вашата политика. Много съжалявам, госпожо Ламберт, много смело сте проявили, много съжалявам, но в крайна сметка това, което ни предлагате е абсолютно неефикасно. Благодаря ви. Okay, е, Добре. Сега ще дам думата, казва председателката, на господин Карунен, представи, представител на комисията. Благодаря, госпожо председател. Дискусията в тази комисия показва, че става въпрос за една много комплексна, сложна а, политика и област. Много е направено до момента. Но е истина също така, че ние продължаваме да работим по цялата тази инициатива за сектора производство на облекло. Няма вакуум. Ние продължаваме работата. Аз а, а, идвам, разбира се, от сектора развитие и другите колеги имат друг опит и могат друг опит да споделят, но искам само да кажа, че ние носим огромна отговорност за да се подобри сектора на производство на облекло. В момента говоря от името на Генерална дирекция развитие и сътрудничество, подпомагаме а, различни дейности, като предоставяме финансиране за, раз, за развитие. И няколко примера ще ви дам в а, тази насока. Само тази година ние сме подпомагали така наречения нулев фонд, който всъщност а, подпомага а, трудовата безопасност и сигурност на труда предотвратяване на трудови злополуки и така нататък. Това е един огромен проект, който ще продължи тази и другата години. Идеята е всъщност да се предоставят различни социални стойности в веригата на, на стойностната верига и веригата на производство. Ние сме финансирали над 95 произ... проекта в целия сектор в Азия за по-голяма екологосъобразност, по-голяма сигурност и подобрение на трудовите условия. Ние също подпомагаме изграждане капацитета на административните органи в тези страни. Това е част от нашите, нашата политика за развитие. Разбира се, че ние бихме пожелали да продължим нашата важна работа с финансова помощ в страните на производство, като разбира се е, предоставим и насърчаваме е, най-добри практики и разпространяваме тези е, доказани методи в световен мащаб. Да, действително е, на лице са различни стандарти, и това е възможност да направим един анализ и какво можем да предложим като европейски модел, но това не е толкова сложно. Има много инициативи на ниво а, промишленост. И всъщност основното тук е какво, какво е поведението на а, потребителите. Тоест, ние бихме желали да увеличим осведомеността, защото ние не можем да забраним на хората да купуват ефтини дрехи. Има много работа също така и в тази насока. Отбелязвам си а, всички изказвания тук. И разбира се, ще видим как те могат да подпомогнат и подобрят нашата инициатива. Благодаря ви. Благодаря ви. Госпожо Ламберт, желаете ли да се изкажете и да обобщите дискусията? Да, благодаря, госпожо председател. Благодаря за всички коментари. Мисля, че трябва да си дадем каква е наш... сметка каква е нашата отговорност в Европа. Да, така е. Част от ем, Нашата текстилна, текстилен бранш всъщност беше изнесен а, от Европейския съюз, други са, бяха преместени в, от една страна в друга страна в рамките на, на ЕС. И мисля, че все още имаме проблеми а, в при нас, у нас и в, между държавите членки, така че и това трябва да имаме предвид, именно в нашата ежедневна работа и по-специално тук в, наш, в комисията. И имайки предвид какво сме направили в Багладеш, в Пакистан, в Камбоджа. Правят се, полагат се усилия бързо да се развиват нещата там, може би по-бързо там, отколкото тук, в, имайки предвид историята на текстилния сектор има важни въпроси, например, как обществените поръчки се изпълняват в тези страни, дали можем ние да пренесем нашите стойности и дали може политиката по някакъв начин да бъде обединена и хармонизирана, така да се каже. Това са различни елементи, какво могат да направят предприемачи или какво могат да направят потребителите индивидите. Сега, веригата на стойностите. Трябва внимателно да бъдем, когато говорим по този въпрос. Ние купуваме нещо и плащаме много малко. И това го правят много хора. И трябва обаче да си дадем сметка, а, и за тези продукти, за които ние плащаме много, обаче работниците са получили малко. Тоест, това е една световна тенденция, особено в сектора производство на облекла. През последните години цените намаляват. Ако вижте за е, чифт е, панталони, е, колко е, заплащате на ня, някои места, цените спанали 50%. А, заплащането на работниците със сигурност е спаднало. Тоест, това са въпроси, Въпросът за ценообразуването е много съществен. И това е проблем. И въпросът е какво можем да направим. Поглеждайки, анализирайки процента на заплащане, и това е част, разбира се, от е, нашите обсъждания с е, конференцията на комисията и като цяло, нали, това е проблем, над който, е, на който ние обръщаме внимание, така че можем да се върнем мисля, че господин Шулце го повдигна въпроса за ценообразуването. Тук е винаги някакъв въпрос. Кое да бъде задължително и кое да бъде доброволно, разбира се. Ние със сигурност можем пак да обсъдим а, това и по време на заседанията на докладчиците в а, Сянка, които ние ще продължим тези заседания още в самото начало на новата година. И разбира се, е хубаво да задълбочим нашите съюзи и организации, които вече са на лице и съществуват. Това е много важен елемент. И когато говорим за производителите на облекло в Бангладеш, то един от основните проблеми, които виждаме е, че дори и в едно и също предприятие стандартите за безопасност са различни. Например, дори самите а, против, а, а, самата противожарна техника и така нататък. А, а, критериите са различни. Така че това е, например, по тези въпроси трябва да насочим и да работим повече. Също така и бяха направени коментари да се работи именно в тази а, насока, така че с удоволствие ще ги разгледаме на нашите заседания. Имаше също така коментари относно а, ос, от общ характер за а, търговската политика и а, нашите а, цели. Те бяха също така, трябва да ги обсъдим с Комисията по търговия но не бива да се забравя, че този сектор всъщност никога не е чисто национален. Това са трансграни, това е един сектор, който участват различни държави, като се започне от закупуването на суровините, търговията, транспорта, производството. И е много важно наистина да се постигнат, да се прилагат някакви а, общи стандарти. И ако някои от нас смятат, че е, нашата работа е напълно безсмислена, ми тогава да, да правим нещо друго. Но аз мисля, че все пак имаме някакви резултати. Ние бяхме, както казах, в Бангладеш. Нещата не са чудесни и прекрасни там, но все пак е, забелязахме, констатирахме подобрение и напредък. Делегацията за а, Юго, Южна Азия, която аз председателствам, всъщност ще обсъжда, ще се срещне с, с МОД и а, както и с някои други страни и ще обсъдим въпросите а, свързани с, с сектора на а, производство на облекло и се надяваме, разбира се, че ние ще постигнем едно много силно становище, което да подпомогне инициативата на комисията. Председателката, благодаря ви. Срока за изменение е 8 декември. След обед. А, обед. 25 26 януари ще се приеме становището, ще се гласува в водещата комисия, която е 9, ще бъде на 20-21 март 2017 година. Още не е потвърдено, но това са предложените дати и гласуването на пленарно заседание края на април. Благодаря ви. А сега минаваме към пета точка от дневния ред. Функциониране на франчайзинга в сектора на търговията на древно. Давам думата на докладчика Доминик Марта. Merci, Благодаря ви, госпожо председател. За мен е чест да се изкажа пред четирима, по-скоро пред трима депутати или по-скоро петима, ако включим и председателката. Питам се, въобще има ли някакъв смисъл? Честно казано. но ще ви представя становището си по франчайзинга. Не съм специалист в областта, но имам известен опит, защото в продължение 20 години съм бил председател на предприятие за продажба на дребно. Имахме 6 магазина с 30 служителя и три от тях бяха под франчайзинг. Две от тях бяха от Махта Шар Жордан, от, от Рона, които междувременно фалираха. И още една е- още една марка, Super L, която междувременно също е, фалира в Франция поне. Изнесе своето производство, също което се прилага за облеклото върши и за производството на обувки. Така че съвсем набързо припомням ви, че франчайзинга дава възможност на всеки да създаде собствено предприятие, по този начин гарантира собствена заетост и на по-късен етап дори създаване на допълнителни работни места. Запознах се с доклада по собствена инициатива на комисията по вътрешния пазар на потребителите. Те явно се притесняват, че е, има проблеми с прекалено големите франчайзодатели. Припомням ви също така, че при системата на франчайзинг инвестицията на 100% се осъществява от получателя и има случаи, в които отдавателя на франчайзинга злоупотребява. Много често има много строги изисквания, има случаи дори в които филиалите а, са задължени да украсят магазина по съответният начин и че дори им се налагат много високи цени за нужните материали за декора. Така че аз поискам Европейската комисия да приема законодателство с цел защита на получателите на франчайзинга и също така да гарантира възможността за економическа жизнеспособност на франчайзо получателя. Тоест, трябва да се спазват пазарните цени. Франчайзодателят не трябва повече да може да налага наличности, чието естество свой обем застрашава франчайзоподателя с финансова парализа, освен ако франчайзодателят гарантира, че се върне непродадените артикули. Трябва също така се гарантира изключителните права на марката и на нейните продукти за достатъчно голям търговски район могат да избляза малко повече подробности, но предвид колко сме на брой в мисля, че няма никакъв смисъл. Трябва също така да, да се забранят всякакви възможности за изисквания с задна дата. Трябва да се улесни възможността за прекратяване на франчайзинга. Националното законодателство в отделните държави шейки трябва да бъде хармонизирано. И не на последно място, представителството на франчайзополучателите в представителните организации трябва да бъде подкрепено и позатворено в отговор на прекалено силното представителство на франчайзодателите. Това, което имах да кажа, с удоволствие ще работя заедно с докладчите в Сянка, в частност това, което ще ни предложи колегата Каза от НДП и това, което ще предложи госпожа Штайнбрук от групата на и демократите, за да може наистина да изготвим едно проекто становище, което да е поне консенсусно. Нищо революционно не предлагам, но бих искал да избегна това, което се случи последния път с доктор Молян. Мисля, че беше жалко това, което стана и то вреди на основните демократични принципи. Благодаря ви. Е, thank you, Mr. Martin. Uh... Благодаря ви, господин Мартан. Нито един от докладчите в сянка не присъства на днешното заседание. Доколкото разбирам, само двете най-големи политически групи, НП и социалистите демократите, са обявили, че ще имат докладчици в сянка по темата. В такъв случай давам думата на представителят на Генерална дирекция економически растеж на Европейската комисия, госпожа Фриексен. Тя тук ли е? Може ли ни представите по на Европейската комисия по темата? Имате думата. Благодаря ви. Получихме текста преди няколко дни. Взимаме го предвид. Все още няма проекто резолюция, защо и ние нямаме окончателна позиция по предложението ви? За сега отчитаме работата ви. И бихме искали да повторим това, което вече казахме в комисията ИМКО, а именно, за да може Европейската комисия да предприеме някакви действия, ще ни трябва доказателствен материал, който да докаже, че въпросът има трансграничен характер и че се засягат и въпроси, свързани с вътрешния пазар, които виждаме към момента са проблемите, които излагате, но те са като цяло от национално естество проблеми на държавите членки. Така че ще трябва много ясно да ни докажете, че има някакъв проблем в функционирането на вътрешния пазар, за да изследвам всяко предложение. Thank you. Uh, the timetable is... Благодаря ви. Крайният срок за внасяне изменение е 13 декември, 12 на обяд. Приемането в комисията по заедост е предвидено за 28 февруари. А гласуването във водещата комисия, комисията ИМКО, е предвидено за 24-25 април. Не е ясно още кога ще се гласува текста в пленарната зала. Благодаря ви, господин Марта. А сега продължаваме с, с следващата точка от дневния ред. Точка 6. Реформи на пазара на труда в Гърция. Вече няколко пъти сме обсъждали темата. В а, разгара на кризата а сега сякаш вече сме свикнали с темата и вече не я обсъждаме толкова често, колкото в началото. Не, напред бих искал да приветствам сред нас господин Педро Мартинс. Вие сте член на работната група за реформа на институциите, управляващи пазара на труда в Гърция. Представлявате школата за бизнес и менеджмент в Queen Mary's University в Лондон и сте професор по приложна економика. Много активно работите за преодоляване на кризата и ние с, с, с голям интерес ще чуем вашата позиция за процеса на реформи на пазара на труда в Гърция в момента. Нито един от колегите от Гърция не присъства. А, всъщност един от тях е тук. колегите от Гърция са много ангажирани в процес на реформи на пазара на труда. Ние също много се вълнуваме от темата. Моля ви да ни кажете няколко думи на надежда. Много ви благодаря за поканата да взема участие на заседанието на комисията по заето си да ви представя заключенията на експертната група за реформи на пазара на труда в Гърция. Както вече казахте, аз съм член на тази експертна група в рамките на групата се срещнахме няколко пъти тази година и изготвихме редица препоръки за по-нататъчното евентуално приспособяване на институциите, управляващи пазар на труда в Гърция. Разбира се, всички споделяме общите си тревоги за предизвикателството, което е изправено на економиката на Гърция и в частност пазара на труда в страната. Членовете на нашата експертна група са поели ангажимент да направят предложения за реформи, които са много полезни за нататъчното развитие на пазара на труда. Разбирам, че и синтетизираният версия на, на препоръките и пълната версия на препоръките са били предоставени на членовете на вашата комисия. Ще ви представя кратък преглед на някои от основните резултати. Сигурна съм, че ще има и редица въпроси, с които ще продължим дискусията. Няколко думи за общия контекст. Припомня ви, че работната група беше създадена в контекста на меморанда за разбирателство, подписан през август 2015 година. В него имаше специална разпоредба, посветена на процеса на консултации с редица независими експерти, 8 на брой професори от редица европейски университети, експерти в областта на трудовото право, на трудовата економика и някои други, свързани с пазара на труда области. Експертната група се срещ, заседава общо 4 пъти, най-често в Атина. Работихме с подкрепата на Европейската комисия и с подкрепата на гръцкото правителство. Нашата група имаше възможност да се срещне с редица заинтересовани страни в процес на реформи на пазара на труда в Гърция и в частност с представители на профсъюзните организации, организациите на производителите, посредниците. Също така се срещнахме и с редица експерти от Гърция за предизвикателствата и евентуалния потенциал за реформи на пазара на труда с цел увеличаване на заедостта в страната. Разбира се, темата е сложна, отразява различни гледни точки, различни виждания, но с удоволствие мога да отбележа, че въпреки различните виждания по няколко области успяхме да постигнем консенсус в експертната група. Имаше и други области, в които вижданията бяха по-крайни и в тези области не можахме да постигнем консенсус. Бих искал също така да отбележа, че, по, че в целите заложени в меморандума за разбирателство имаше специфични изисквания относно колективното трудово договаряне, колективните съкръщения, и минималните надници. Това са основните елементи, по, кои, по които се изискваше от нашата експертна група да излезем с препоръки. В процес на работа ние решихме, че има и други важни теми, например минималните надници и заетостта в обществените, в обществените услуги. По отношение на препоръките ще следвам реда, който е заложен в документа, който сте получили. По отношение на колективните действия, колективните стачки, предвижда се нуждата от приспособяване на законодателството в областта на правото на стъчкуване. Това разбира се е много чувствителен въпрос. Това показва и опита ни в редица държави, членки на Европейския съюз. И разбира се, една от основните цели на нашата експертна група беше да се получим от най-добрите практики в Европа и да информираме за това за компетентните органи в Гърция. В конкретния случай експертната група стигна до консенсус решихме, че няма нужда от приспособяване на разпоредбите по отношение на правото на стачка. Въпросът, заложен в препоръка 2, беше свързана с а, с локаутите също така сега до че няма нужда от приспособяване на законодателството възоснова на най-добрите практики в Европейския съюз. Друг въпрос, на който трябва да се обърне значително внимание от страна на членовете на нашата експертна група, беше свързано с колективните съкръщения. Това отново е тема, която е много чувствителна. Равнищата на заетост оказва се, че има ограни... правила, ограничаващи тази възможност, като в момента са в сила в Гърция, включително изискването за разрешение от страна на Министерството на труда за провеждане на колективни съкрещения. Това обяснява и сравнително ниският брой приспособявания от този вид – може би трябва да има приспособявания от друг вид, които всъщност да се окажат с по-тежки последици по отношение на заедостта. Така че имаше известни различни вижданията на членовете на експертната група. Като цяло имаше е, всеобщ консенсус, че известно приспособяване и премахването на това административно изискване може да се окаже нужно. Въпреки това, някои членовете на експертната група подчертаха, че въпросът в момента се разглежда от Съда на Европейския съюз, въпреки пред, че предварителното становище на а, генералния адвокат на съда съвпада с мнението на мнозинството в експертната група, все пак би било добре да чакаме решението на съда преди да излезе с препоръка в тази насока. Препоръка четвърта е свързана с краткосрочните краткосрочната заетост. Отново предлагаме по-голяма гъвкавост и различни схеми за краткосрочна заетост. Те биха могли да представляват интерес и да дадат възможност на предприятията да преодолеят кризисни периоди, т.е. да не е нужно да се съкрати съответният работещ. Трябва да има възможност предприятията да променят а, продължителността на заетост на своите работещи, т.е. да преминат към по-кратка заетост, за да се преодолее кризисният период и да се върнат отново на пълна заетост. Това може да бъде в много в интерес на предприятелите, като едновременно това трябва да се гарантира и правото на работещия да има достъп до помощи за безработен в този период, в който работи на по-малък работен ден. По отношение на колективно трудово договаряне, минималните надници имаше известни разминавания в вижданията на експертната група, най-вече за това кой носи отговорността за определяне на минималната заплата. Имаше известни промени в процеса през период на пресъпяване на някои членовете на експертната група. си становище, че по-добре е правителството да носи пълна отговорност в това отношение, а други членове на експертната група изразиха становище, че според тях трябва да зависи от социалните партньори, Конфедерацията на профсъюзите и Конфедерацията на организацията на работодателите да имат възможност да се договарят за адекватното равнище на минималната заплата. Такава беше практиката в Гърция до 2011 година. Последва много съществена промяна. Имаше и препоръки в тази насока, тече процес, от който стана ясно, че равнището на минималната заплата ще се определя от правителството след консултации с заинтересованите страни и представители на социалните партньори друга област, в която имаше разисквания, но не постигнахме съгласие в експертната група, беше ролята на минималната заплата. Някои членове на експертната група смятаха, че настоящата система, която определя прагове за минималната заплата, която се прилага въз основа на възрастта на работещия, трябва да се запаси. Допишенове на работната група изразиха становище, че настоящата система която определя по-ниска минимална работна заплата за по-младите работници, трябва да бъде премахната. И накрая няколко думи за колективното трудово договаряне. По тази, в тази област имаме редица препоръки. По някои от тях имаше консенсус в експертната група, по други не. Един въпрос, по който постигнахме консенсус в е, експертната група, беше, те наречената практика за дължаване, т.е. колективен труден договор да бъде удължен и също е да бъде разширено, за да обхване всички работещи в даденият област, в даден регион, надхвърляйки предприятията, които са членове страни подписали колективното трудово споразумение. Отново има различни практики в държави членки. В това отношение експертната група стигна до съгласие, че трябва да има възможност за разширяване на прочното поле на колективно трудово споразумение, ако се са спазени съответните изисквания, а именно ако поне 50% от работещите работят в предприятия, които са договорили колективния трудов договор. Тоест това е изискване, което е наличие в редица други държави, членки на Европейския съюз, като например в Нидерландия, в Германия в известна степен и в Португалия. Това беше и практиката в Гърция до 2011 година. Каш бяха дадени въпроси до каква степен властите разполагат с всички налични нужни данни за да могат да контролират спазването на този критерий. В всички положения, в препоръка 7 се предвижда повторното въвеждане на принципа за разширяване с изискването за спазване на критерия от 50% представителство на работниците. Има някои други аспекти на колективното трудово договаряне, по което не можахме да постигнем до споразумение в експертната група, като, например, случаят с това до каква степен колективните договаря предвиждащия по-низко равнище могат да имат преимущество над трудови споразумения, изключени на по-високо равнище. Някои експерти смятат, че по-високото равнище при всички случаи трябва да има преимущество над споразумението, изключено на по-низко равнище, освен ако няма специфични клаузи, предвиждащи възможност за изключение в споразумението, изключено на по-високо равнище. други членове на експертната група бяха на мнение, че случая принципа на субсидиарност е важен и казвам с други думи, споразумения договорени от самите работещи по принцип трябва да са по-важни и трябва да имат а, преимущество над споразумения договорени на по-високо равнище, тъй като те всъщност са по-отдалечени от коректното работно място. Много сама успяхме да постигнем съгласие по редица от а, параметрите на колективните трудови споразумения, като например времевият аспект. В момента, в който изтече срокът на заложен в колективния трудов договор, стигнахме до извода, че социалните партньори трябва да определят сроковете. Ако не, не са стигнали до споразумение по този параметр, в такъв случай закона може да определи какви параметри ще се прилагат, например, дължение с, на срока за, на действие до 6 месеца. Удължаване на спазването на всички критерии за трудови критерии, които са заложени в споразумението и срок, в който може да се прави колективното трудово споразумение за невалидно. И последните две препоръки. Пр- пр- пр- беше постигнато споразумение за ролята на арбитражните съдилища. Тоест, какво може да се случи, когато в случаите, когато не се е стигнало споразумение между социалните партньори за сключване на трудово споразумение. Арбитража може да се използва като последна възможност, в при много конкретни обстоятелства не трябва да се превръща в стандартна практика. Но членовете на групата отбелязаха също така, че наскоро бяха въведени различни промени, част от които бяха отменени от е, Конституционния съд в е, Гърция и трябва да се направи по на оценка на въздействието от, е, на тези промени, преди да се правят препоръки за нови евентуални промени. Препоръка 11 също е резултат от постигнат консенсус. Става дума за значението на социалния диалог и фактът, че колективното трудово договаряне може да се превърне в много важен инструмент за економически растеж и създаване на работни места. Искахме да подчертаем колко важно е да се засили тристранният социален диалог за бъдещето на гръцката економика. Последната препоръка, и с нея ще приключа, е свързана с ролята на обществената служба за заетост. Действително, периодите на безработица се оказват не неизбежни дори и в а, економики, които по принцип преминават през положителен а, период. Ето защо подчертаваме колко важна е функцията на тази служба за доброто функциониране на пазара на труда до функциониране на тази служба, чрез намирането на нова работа на безработните, но и чрез повече субсидии за услугата, за службата, извинете, със сигурност ще допринесе принесе за доброто бъдеще на гръцкия пазар на труда. Благодаря ви за тези уводни думи. Сега давам думата на тези, които искат да зададат въпроси. Съжалявам, че изпуснах първата част на изказването, тъй като бях в друга комисия. Но питам се следното. Recommendations around the position of your... Дали сте излезли с препоръка за начина по който трябва да се прилагат вашите препоръки. Дали в е, момента социалния диалог и колективното договаряне са на дневен ред. Те, те те ли са наистина така на дневен ред на гръцкото правителство или... Защото знаете, че от друга страна МВФ настояваше на точно тази реформа, която бе извършена. Но От друга страна, как, как бихме могли да направим, защото вашите препоръки да се е, прилагат, като същевременно се запаже е, социалният трудов пазар в Европа. Госпожа Ламбърт, благодаря. И моят въпрос е, е с подобна насоченост. Какви ще бъдат според вас последиците от прилагането на вашите препоръки? Считате ли, че това ще укрепи пазара на труда и ще му даде възможност да се развива за бъдеще. Well of... А, от гледна точка на капацитета, примерно на Националната служба за заетост или арбитража. А, тези единици добре ли са структурирани или смятате, че трябва да се предприемат мерки, за да могат те наистина да станат оперативни и по-ефективни? И Току-що обсъдихме сектора на облеклото. И капацитета и на работодателите, и на а, синдикатите да водат а, колективно договаряне. През последните години наблюдаваме доста промени в тази област, за това искам да чуя вашите отговори. И да чуеме всъщност и онези, които ще вземат решение и които могат да кажат какво е възможно и какво не. е. Знаете, че консултативната група така се радваше с подкрепа в, от различните институции. We'll take the third question also From... И третия е въпрос, господин Фантулис. Кирия Πρόεδρε, ίσως είμαι και ο, ο μόνος Έλληνας. Госпожо председател, аз съм единствения грък макар и да става дума за една значителна тема за моята страна, става дума за реформата на пазара на труда. Така че моят въпрос е следващия. А, вие поанализирахте няколко препоръки и реформи. Смятате ли, че това ще създаде допълнителни работни места в Гърция и ще има напредък е, и развитие или точно обратното? Примерно по препоръка 4. В Гърция, както знаете, предприятията злоупотребяват с а, намаленото работно време и гъвкавото работно време като на практика нали, се, хората се наемат уж за 4 часа на ден, а всъщност работят много повече. Така че намаления работен ден е също така не а, носи щети на социалното осигуряване, защото вноските спадат и още нещо – младите получават по-низко възнаграждение за същото количество извършена работа. В крайна сметка, след като вършат а, същата работа, защо да не получават същото възнаграждение? А, хората не работят за просто така от удоволствие, защото трябва да се хранят. А колкото до колективните договори и колективната договореност отдавна това не се, не се, не се извършва вече в Гърция, до, до давна вече. И на практика и стачките не дават а, резултат, защото се правят стачки заради самите стачки, а не се цели нищо. И правителство, което заявяваше, че ще е, защитава правата на трудещите си, в момента си затваря очите пред слушващото се. И също времено службата за заетост би могла да подобри услугите, които предоставя виждаме примерно как примерно има възможност за трансгранично а, сътрудничество между французи и немци и така нататък. Как, как мятате, че това може да стане при нас? Госпожа Кунева е също тук. Може би тя може да зададе въпроса си и след това ще дадем възможност на господин Мартинс да отговори. Благодаря, госпожо председател. Господин Мартинс, радвам се, че сте тук с нас, за да обсъдиме тази сложна проблем. Този сложен проблем има има и процедурни проблеми и проблеми по съдържание. А каква е добавената стойност на работата, която сте извършили? Една група изследователи са изучавали най-добрите практики в Европа на трудовия пазар и вашата оценка може да промени нещата в Гърция, но и в други страни. Защото модела, който Европейският съюз в момента се опитва да наложи на Гърция, ще бъде модел, който ще се наложи и в други страни в скоро време. Така че вашите заключения са валидни от... имат много по... А, общо, общ характер. Аз уважавам свършената от вас работа. Но а, кажете по какви резултати сте постигнали и как е, ще могат те да бъдат приложени. А сега по съдържание. Вие казвате, че колективните трудови договори са практика в много държави членки и а, и практика, която се подкрепя и насърчава от МОД. Това е практика, която обаче трябва да се прилага отново в Гърция. От друга страна, време, времетраенето на на договора или срока на договора трябва да бъде договорен от съответните социални а, партньори. Защото в крайна сметка в, в никакъв случай не бива да се приемат по-лоши условия. А колкото до колективните освобождавания, трябва да се направи, трябваше едно време да се направи оценка на, а, а, на, на тази дейност преди да се извърши. В а, момента а, има. А, се очаква решение на съда по този въпрос. Имате ли, разбираме, че имате някакви резерви относно оцен... административната оценка на това. Какво ще кажете? Uh, е, ви имахме четири изказвания от госпожа Лава, господин Фонтулис, госпожа Кунева. Господин Мартинс, имате думата да отговорите на въпросите, на коментарите и с удоволствие ще изслушаме отговора ви на въпросите. Благодаря първо за въпросите. Те показват вашите дискусии а тук в комисията по време на този 6-месечен процес. Аз ще започна от края, не от началото. Ще започна с последния въпрос. Процеса, резултатите, и позициите на социалните партньори в Гърция и от други места. Обеден съм, че добавената стойност на нашата работа може да е доста а, съществена. А именно, ние разгледахме критичните въпроси от международна гледна точка – Опитахме се задълбочено да анализираме опита от собствените ни страни и сравнявайки анализите а, от, на международно ниво и се надяваме по този начин анализът да бъде от полза за Гърция, за да преодолее безпроблемно а, реформите. Сега, друг е въпросът, че най-добрата практика за определени страни, може би, няма да е една удачна за друга група страни. Има особености, пред които са изправени конкретни страни и трябва това да бъде отчетено, има, когато се определя а, всъщност дизайна, архитектурата на най-добрия вид институции за пазара на студа. Така че в нашите препоръки ние отчитаме конкретните специ, специфични условия а, към момента в Гърция. Освен това, отчитаме и факта, че институциите за пазара на труда могат да бъдат а, субект на различни влияния. Например, процедури за масово уволняване, процедурите за колективно трудово договаряне, публично е, е, услуги и така нататък. Те е, трябва да бъдат разглеждани като цяло, а не по-отделно. Това е, разбира се, предизвикателство. За целта са необходимо добро познаване на условията в страната и в Гърция ние установихме, че баланса за защитата на работниците и гъвкавостта в економиката може би не е толкова голяма и трябва да бъде е, направено подобрение именно по отношение на този баланс. Както аз установих един проблем, това е масовото уволняване, например. Има доста сериозна, голям пропуск в законодателната нормативната база. И това се забелязва, разбира се, и в голяма брой от държавите членки, между прочим, този проблем. Така че са необходими корекции, например, като, например, да се премахнат изискванията за административно облегчаване на колективното, на масовото уволнение. И от економическа гледна точка бих казал, че ограниченията по отношение на масово уволняване могат да заместят ограниченията, например, в по-нататъчни инвестиции. Тоест, гръцката економика именно търси инвестиции от национални източници и най-вече от международни източници. Така че, имайки преди. тези, ако се подобрят тези а, условия, може би това ще бъде добро послание за големи инвеститори, което да подпомогне възстановяването на пазара на труда. Ние признаваме предизвикателствата, отчитаме предизвикателствата пред гръцката економика. Те са сериозни, комплексни. И те не са само, разбира се, предизвикателства за пазара на труда. Имаме, наблюдаваме подобни проблеми или подробни проблеми, проистичащи от пазара на инвестиции или от събития през последните години, които обясняват до голяма степен проблемите пред гръцката економика и пазара на труда към момента. При всички случаи ние смятаме, че Приемането на някои от нашите препоръки ще доведе до подобрения в конкретни, сек... в конкретни области, ще подпомогнат, ще доведе до по-добри резултати на гръцката економика и а, пазар на труда в Гърция. По третия въпрос. От господин Фонтулис. имаше много интересни въпроси. Не знам дали ще мога да отговоря на всички тях, но един от тези въпроси беше до каква степен е уместно младите работещи да а, получават по-низко заплащане. Ние смятаме, че всеки един работник, без значение от неговата възраст, би следвало да бъде третиран еднакво. Що се отнася до определенето на минимална работна заплата, трябва да има много силна в зависимост е, е, е, между опит на пазара на труда, възраст и съответно производителност. И ако работодателите, работодателите преценяват всъщност каква е производителността на работника и съответно за каква заплата той ще получи, Разбира се, може да се. Ако се. Заплащането, минималното заплащането за всички видове групи едно и също, може би това няма да доведе до еднаква производителност, защото младите работници е, нямат същия работен опит, нямат съответните умения, трябва да се преодолее опита от, от училище, от образованието, до пазара на труда, от тяхната, така че Разбира се, може, например, това да доведе до, разбира се, увеличаване на младежката безработица. Знаем, че в Гърция тя е много висока. Към момента тя надвишава 40%. Това е част от нашите размишления. Някои членове от нашата група смятат тази, други предпочитат друг подход, като, например, да се намали намаляването на работната заплата и да се скъси срока за е, изплащане на минималната работна заплата за определени групи индивиди. Имаше въпрос също за колективното трудово договаряне. До каква степен е наложено то и тези, това, този тип договаряне може да подпомогне социалния диалог това беше един от въпросите, по който а, експертите имаха а, различни а, мнения, но всички смятат, че всъщност колективното трудово договаряне може да има до, до, доста сериозен потенциал. Други смятат, други членове смятат, че а, въпросът за представителността ще е проблемна. Голяма част от а, работниците в Гърция не членуват синдикати, и а, те не са. А, има синдикати, които пък не са, а, не членуват в а, асоциации на работодателите. Така че много малка част а, от фирмите, например в Гърция, също не членуват в никакви сдружения и това е доста сериозно предизвикателство. Така че колективното трудово договаряне всъщност няма да бъде от полза, тъй като а, то може по-скоро да създаде проблеми за при, пълното приспособяване на пазара на труда в Гърция. Ние отчетохме опита през последните години, създаването на нов модел за представяне на работниците, така нареченото асоцииране на лица. Това е модел, който е, работи доста успешно, въпреки някои стрикни ограничения за представителност, например за създаването на асоциация на лица и да участват за колективно трудово договаряне на 3 пети от работниците би следвало да бъдат членове на тази асоциация. Това е нов модел. Той е критикуван от някои заинтересовани страни, например от синдикатите. Но той може да е всъщност е, доста интересен модел за създаването на нови модели на колективно трудово договаряне, нов дизайн от този до момента, който е бил е, в Гърция до 2011 година. Може да бъде альтернатива. По предходния въпрос, извинете, не съм записала името на члена на комисията. Подсказват ми, че това е госпожа Ламберт. Да. Въпросът беше за последствията от бъдещето а, прилагане на а, нашите препоръки. Смятаме, че тези препоръки могат да изиграят съществена роля за подобряване на определени показатели в пазара на труда в Гърция и си даваме сметка, разбира се, че проблемите са много комплексни и пазара на труда е само една част от а, а, различните аспекти на гръцката економика. Та, беше повдигнат въпроса за растежа на а, публичните услуги и капацитета на, а, на, на Гръцкото бюро по труда. Аз посетих централата, посетих различни те звена в а, някои градове и видях а, много сериозни подобрения в а, системата за посредничество за намиране на работа и тази обществена служба е доста сериозна, стабилна организация към момента, за, която подпомага на хората да си намерят работа. Разбира се, че предстои още работа, има някои сфери, в които трябва да се направят реформи, както ние това поменаваме в нашия доклад, например мониторинг на процеса за намиране на работа както и включване на а, допълнителни служби и външни служби за посредничество и спазване на препоръките от Европейския съюз, като например подпомагане, а, социално подпомагане на а, дългосрочно безработните. Разбира се, подвдигнахме въпроса за най-добри практики, а, например, в които се прилагат в различни държи, държави членки и различни проучвания а, показват а, колко а, са важни инвестициите и на национално ниво. Виждаме и в Обединеното кралство има такива случаи, и в а, Германия. Интересни са тези примери а, на инвестиции и какво, например, е, можем ние да разглеждаме като модел за най-добра практика. Имаше въпрос също така. Какъв е потенциала на тези препоръки? И ролята, например, на социалния диалог, веждането на такъв социален диалог в Гърция, има ли смисъл от това? и каква може да бъде стратегията, извлич, която да се базира на препоръките, ако правилно разбирам тези въпроси. Те са важни, разбира се, но ние като експерти насочихме вниманието си върху ситуацията, дебатирайки помежду си и изготвяйки препоръки по-скоро това са препоръки от академичен характер. Ние не, сме, не участваме в а, а, разработването на политики. И ние се опитваме през последните години експертите и политиците да сближим вижданията си. Разбирам, че някои от препоръките бяха прияти и то много добре от социалните партньори като например въвеждането на механизма за разширяване, дори и доста строгите критерии за а, представителност. Препоръките бяха прияти. Социалния диалог не работи в Гърция от 2012 година. И социалните партньори Желаят, разбира се, също така да се повигне въпроса за минималната заплата, участват в дебатите за минимална а, заплата. Някои от членовете на нашата група смятат, че правителството е това, което трябва да прецени до каква степен да включени социалните партньори и дали да се включи, а, да се приеме минимална работна заплата в Гърция и какво да бъде нейното ниво. А, винаги проблемът е какво е най-доброто ниво на минимална работна заплата в съответната страна. Понякога, ако, той, ако нивото на минимална работна заплата е твърде високо, това може да доведе, разбира се, до отрицателни а, последствия. Така че това е много-много интересен въпрос и сериозно предизвикателство да се определи най-адекватното ниво на минимална работна заплата съобразно а, пазара на труда в конкретната държава и да не се е, стига до увеличаване на безработицата. И искам да обобщя, че според мен тези препоръки могат да бъдат много е, важни, не само за Гърция, а по принцип те могат да подхранят дебата за, по принцип за корекции на пазара на труда по принцип в държавите членки, така че тези препоръки могат да бъдат полезни за всички като разбира се, когато става въпрос за конкретна държава членка, трябва да се работи тясно с конкретните институции и да се прецени коя е най-добрата практика, най-добрият модел, който може да бъде наложен и възприят. И това може да бъде, тези препоръки може да бъдат много важен инструмент за разработването на политика за пазара на труда, и благодаря за възможността, че ние бяхме включени в целия този процес специално за Гърция. Благодарим и на Европейската комисия, и на правителството на Гърция. Без значение каква посока те ще поемат, но ние участвахме в този процес. Благодаря. Had... Благодаря ви. Струва ми се, че госпожа Кунова имаше допълващ въпрос. Имате думата. Ехо πολύ. Много ви благодаря, госпожо председател. Ами малко съм объркана. Казахте нещо, което може да бъде положително за Гърция. Казахте, че колективните съкръщения се осъществяват и в други държави, но трябва системата да бъде поменена. Но проучванията на ОИСР за Гърция показват, че масовите съкръщения, колективните съкръщения не са допринесли за економическия растеж в Гърция. Така че се питам, на какво се основава вашите доводи? And Madam you also... Госпожо Юнгериус, вие също имате допълващ въпрос, имате думата. Да, аз имам допълващ въпрос. И те пак е свързан с стратегията. Експертната група беше създадена след като бяха отправени критики от различни страни, че тройката в Гърция се вълнува само от бюджетните последици от а, сключена с Гърция. ми се струва, че със създаването на тази експертна група тя беше натварена с мандата да представи най-добри практики в областта на трудовото законодателство на гръцкото правителство. И това може би е малко начало на извинение за това, което се налагаше на Гърция в областта на социалната политика. Но вие казвате, че сега от гръцкото правителство зависи да вземе решение какво може да направи с вашите предложения. Ами това не зависи ли участие от партньорите, които преди наричахме тройката? Не трябва ли и те ли с някакъв отговор на доклада ви? Ако всичко зависи само от гръцкото правителство, предполагам, че те ще приемат положително вашите препоръки, но на практика Гърция все още е страна под програма и съответно има и други действащи лица. И те, може би, няма да подкрепят вашите предложения. С Джин посетихме Бангладеш преди три седмици и получавахме правителството на Бангладеш, колко лошо е да няма закон... трудово законодателство, което да обхваща ключовите конвенции на МОД. А пък сега говорим за едно правителство тук в Европейския съюз, в еврозоната, питам какъв е пътя напред от тук нататък. За какво ще се случи с вашите предложения? Дали всичко зависи само от гръцкото правителство? За мен това твърдение не е напълно удовлетворяващо. Благодаря, Агнес. Ще дам думата и на господин Сарянополос. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Изказвате се в качеството си на член на експертната група. Тоест, вие подкрепяте тъй наречените най-добри практики в Европейския съюз, както и практики, отговарящи на конвенциите на МОД. Но не смятате ли първо, че Намаляването на средната работна заплата в Гърция през пред няколко години беше близо 40%. Второ място. Съкръщенията доведоха до милиони и половина безработни, а сред все още заетите 1 милион души на теория работят, но на практика не получават никакво възнаграждение. И в заключенията на експертната група са предвидени толкова много изключения в зависимост от економическото състояние на предприятието, има толкова възможности те да оправдаят действията си с затрудненото си економическо положение, че на практика няма никаква система, която вие да предлагате. На практика всяко предприятие с економически трудности може на практика едностранно да намалява заплатите на своите служители. Също така говорите и за под минимална заплата. Тоест, признавате, че има заплати, които са по-низки от минималната работна заплата. Към момента в е, Гърция, съгласно меморандума, това се прилагаше към работещи до 25 годишна възраст, но сега вече се прилага за хора, които до, до сега не са работили, т.е. които нямат някакъв опис в е, съответната позиция. Т.е. вие можете на 30, 35, 40 години да имате богат опит в а, друг а, работен отрасъл, но понеже за първ път изпълнявате а, работа на съответния пост, можете да се озовете с заплата от 300-400 евро месечно. И на последно място, сигурно сте наясно, че гръцкото правителство Пълно легализира посреднически компании, т.е. компании, които наемат работници за други предприятия. Това се случва много често в а, областта на корабостроението, например, корабоплаването. Много често и политици са замесени в а, тези сделки, дори и представители на Златна зора, които пък от своя страна са обвинени в убийства и какви не други престъпления. Наясно ли са с този факт? И накрая, Гърция е страна, в която в момента цели економически отрасли изчезват. И казвам с други думи, фалират голям брой предприятия. И въпросът за колективните съкръщения На практика дава възможност за съкръщаване на голям брой работници, а тези, които остават на работа, печелят много по-малко, което значи, че още повече се намалява като това е средното заплащане в страната. Какво ще кажете по този въпрос? Защо всичко това се случва на практика? Вярвам ви, когато твърдите, че предлагате най-добри практики в Европа, но това е много жалко, защото те имат много негативни последици в Гърция. Записал си господин Фонтулис, но нека да ви дам първо думата за отговор. Very much. Um... Благодаря ви. Първият въпрос беше свързан с ролята на масовите съкръщения или колективните съкръщения, тяхто въздействие върху заедостта. Да, запознат съм с редица проучвания, включително и на ОИСР, проучвания, които разглеждат връзката, която съществува между двете явления Моето различно тълкуване на получванията, че ако погледнете последиците за безработицата, увеличаването на гъкавостта за колективните съкръщения на практика няма пряка връзка с наличието на заетост. Причината е, че намаляването на някои от ограниченията по отношение на съкръщенията – със сигурност ще доведе до увеличаване на броя на съкръщението, но може да доведе и до увеличаване на броя на назначенията, наемането на работа. Така че е добре да си има предвид и този аспект на трудовото законодателство и да се вземе предвид въздействието върху трудовия пазар и върху неговата динамика. Предприятията непрестанно наемат хора на работа и съкръщават работещи, сменят своите доставчици, своите клиенти и съответно пазара на труда става се по-динамичен. И от тази гледна точка в конкретния случай с взаимовръзката между разпоредбите за съкрещение, било то индивидуални или колективни, и равнището на безработица се вземат правите двата фактора. Положителното въздействие по отношение на значенията, защото работодателите по-лесно наемат, защото сигурно ще имат възможност да съкратят, но също така има негативни въздействия, като се увеличава броя на съкръщенията. В Гърция, ако погледнете връзката между разпоредбите за съкръщенията и дългосрочната безработица, вместо да гледаме като срочната безработица или средното равнище на безработицата. Последните дати, с които разполагаме, включително и от страна на ОИСР, показват, че подобни разпоредби за заедостта имат положително въздействие върху дългосрочната безработица. Или казано с други думи, страните, в които защитата на заедостта е малко по малко строга, това има положително въздействие върху дългосрочната безработица. Тоест оказва се, че имате повече шансове да си намерите работа, дори и да има по-голям шанс да бъдете съкратени. Това, разбира се, върши в по-голяма степен в някои държави, сравнени с други. Може да се обсъди темата от тази гледна точка, но определено има и положителни аспекти, свързани с а, смягчаването на някои деси разпоредби и възможността да се дадат инициативи за назначаване на служители, на нови служители, дори и, служи... и в частност служители, които са безработни преди наемането им на работа. Следващият въпрос беше свързан с, с стратегията, отношенията между Кръското правителство и тройката и това до каква степен стратегията включва структурни реформи, които съпътстват мерките за бюджетна строгост. Темата си е много интересна, но ви моля да разберете, че аз съм тук в качеството си на член на експертната група, която беше натоварена с мандат да излезе с препоръки за институциите на пазара на труда, така че бих предпочел да не отговарям пряко на въпроса ви. Те или иначе мнението, което мога да изкажа, може да бъде само лично мнение и не може да представлява групата, която аз представлявам днес тук. Така че ще си позволя да не отговоря на конкретния ви въпрос, макар да съм съгласна с вас, че той е много важен за бъдещето въздействие на препоръките, които сме направили. Последният въпрос беше свързан с предизвикателството, пред което е изправен гръцката економика в момента и в частност пазара на труда. Напълно съм наясно с, с големите притеснения, свързани с много високото равнище на безработица. Както вече казах, има редица производителства, които са външни за пазара на труда, но все пак ще се върне на нещо, което вече казах по-рано, а именно има поле за подобрение по отношение на най-добрите практики за някои от институциите на, паз... на пазара на труда, с които се свързахме и към които сме отправили препоръки. Дори да не става дума за даване на цялостен отговор на всички предизвикателства, под които е изправена на гръцкото, гръцката економика, смятам, че някои добре целенасочени реформи възоснова на нашите доказателства и, и възоснова на предложенията на други институции, това какви могат да са най-добрите практики, могат да допринесат за намаляване на безработицата и увеличаване на економическия растеж. Темата наистина е много сложна, много с някои от тях се дължат на случилото се в миналото, но като цяло някои от тези предложения сигурно могат да доведат и до положителни резултати. А по отношение на графика, разбира се, подобни реформи се прилагат по-успешно през период на економически подемане на криза, но пък ако тези реформи не са били извършени по време на економически подем, неизбежната последица е, че дори и през периоди на економическо приспособяване реформите продължават да са нужни и в идеалния случай трябва да се приложат рано или късно. Благодаря ви, господин Фонтурис. Имате думата δεν μου απαντήσατε. Благодаря ви. Работодателите експлуатират работещите, като ги наймат за половин ден плащат им за половин ден, а всъщност работят цял ден като член на Гръцката комунистическа партия. Мога да бъде. Well, that was not a question, I believe. Um, thank you for... Разбирам. Благодаря, господин Мартин. Със, сигур... със сигурност ще обсъдим отново проблема с вас и с онези, които се опитват да помогнат на Гърция. Включително и много членове на нашата комисия – Знам, че различни в различните политически групи се предприемат действия. И в моята група на социалистите и демократи също се работи за намиране на нови решения. За да намериме изход за Гърция. за да се създаде наистина една много стройна и здрава система на колективно договаряне. That, uh, it will take decades. За да, за да може да, да нямат хората чувство, че ще трябват още десетки години преди живота да стане отново нормален в Гърция. Така че благодаря ви за това, че дойдохте и обсъдихте с нас тази точка от, лед... от дневния ред. Благодаря ви. С това приключваме нашето заседание. Следващото заседание ще бъде на 8 декември. За 4 дни. Ще се видим в тази.